Like to... Добре дошли на следобедното заседание на комисията ИМКО. Нека да започнем работа по точка 9, доклада за доизграждане на цифровия единен пазар. Докладчик е Пабро Ариас Ечеверия. Надявам се, че съм произнесла името ви както трябва. Искам да ви дам думата, след това ще дам думата на докладчиците от другите групи и на представителите на комисията. Заповядайте, Павло. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря на докладчиците от другите групи за положените усилия. Ние успяхме да изготвим различни компромисни изменения. Искам да благодаря на всички депутати, които предложиха текстове за изменение. Много съм доволен от крайния резултат, от компромисните текстове, благодарение на усилията се появиха те на много различни групи. Сега имаме няколко важни компромисни изменения. Компромис 5 и 6. Става въпрос за важни елементи, като интелектуалната собственост, това е компромис 7 и компромис 8, той е последния. Както се вижда, цифровия единен пазар е с особена важност и той трябва да бъде защитен е, законодателно. Ние имаме общо взето еднакви виждания относно важността на този цифров единен пазар. Както всички знаем, през последните две години европейските институции предприеха редица важни инициативи с цел да се премахнат различните пречки пред осъществяването в пълна степен на цифровия единен пазар. Европейския парламент и настоящата комисия изготвих важни доклади и становища, като този от 2010 година за електронния елемент на единния пазар, акта за единния пазар за европейците, регламента за альтернативните системи за разрешаване на спорове и така нататък. Надявам се, че комисията ще одобри този конкретен доклад с цел да се създаде е, открита област, е, област в която няма пречки, единен пазар без бариери. В следващите няколко дни координаторите ще направят предложения във връзка с работната програма. Има различни законодателни предложения, които допринесоха за изграждането на цифровия единен пазар. Искам специално да подчертая важната роля на съобщението на Комисията за електронната търговия. Там се дава общо взето една карта за това как трябва да доизградим единния пазар. Имаме две устни изменения. Там се споменава това важно съобщение на комисията – те са раздадени на докладчиците от другите партийни групи. Раздадени са и на членовете на комисията. Списъка за гласуване ще бъде разпространен съвсем скоро. Устното изменение, което се предлага, ще го прочита на английски. The Commission Communication. С оглед на съобщението на комисията от 3 октомври 2012 година, съвета, ЕИСК и Комитета на регионите във връзка с акта за единния пазар и второто изменение. Приветстваме съобщението на комисията относно акта за единния пазар номер 2, чиято цел е да се подкрепи цифровата економика на Европа. Почертава се необходимостта от пълно използване на придобивките, които би дал вътрешния единен пазар. С оглед на извършената работа по цифровия единен пазар, трябва да кажа, че ние се опитахме да отчетем съобщенията на комисията по отношение на МСП, растежа и работните места. Най-важно е да чуем мненията на всички. Мисля, че можем да разчитаме на подкрепата на всички политически групи, за да можем да продължим и успешната работа на която ставахме свидетели до сега по до изграждането на цифровия единен пазар. Благодаря. Пабло, благодаря за работата по това важно досие. Кой е тук от докладчиците в сянка? От името на Антонио. Антонио е заед. Трябваше да остане в Киото. Ще дойде тази вечер четири коментара от негово име. Той смята, че компромисните изменения се дължат на положените усилия на господин Ариас. Те напълно подкрепят необходимостта от един единен, прозрачен цифров пазар, който може да доведе до интелигентен растеж, до създаването на работни места. Така нареченият тест за цифрова електронна търговия е изключително важен, за да се избегне раздробяването и създаването на пречки пред единния пазар. Трябва да се гарантира по-стриктен контрол от европейските институции, когато става въпрос за прякото транспониране, като се има предвид, че фрагментацията се дължи най-вече на късното прилагане или недостатъчното прилагане. По отношение на почтенските услуги, трябва да има иновативни форми на доставки, трябва да се предприемат мерки за защитаване на цените, най-вече в отдалечените райони. Цифровия единен пазар ще даде на потребителите възможност за повече и за по-голям избор, на приемливи цени и тук трябва да се включат всички потребители, без изключение дори и унези в най-отдалечените райони. Нашия докладчик в Сянка, Антонио Корея де Кампуш, е напълно убеден, че текста, който ще гласуваме утре, ще се превърне в ключов елемент за създаването на цифровия единен пазар. Благодаря. Много благодаря от Алде, Мортен Льокегор, не го виждам, така че господин Бусой. Благодаря. Съвсем накратко, господин Льокегор ме помоли да се изкажа от негово име, защото той не може да участва на заседанието на комисията днес. Цифровия дневен ред е ключов приоритет за групата на либералите. Той е двигател за растежа, може да изведе Европа от кризата. Господин Льокегор и групата на либералите са уверени, че важността на доклада е накарала докладчика да приеме някои компромисни текстове. Вярваме, че господин Ариас Ечеверия е успял в тези компромисни изменения да почертая някои ключови аспекти, като например равни права, равни ставки по ДДС, по-скоро за еквивалентни продукти, някои важни елементи свързани с раздробяването и прозрачността. Ние сме готови да работим заедно с докладчика Кристиан Енгстрем от името на Зелените. Като цяло аз съм съгласен с докладчика относно важността на цифровия единен пазар. Съгласен съм, че този пазар ще е нещо добро, но за да се изгради той, трябва да има законодателна реформа. Както казах обаче на заседанието на докладчиците, не приемам компромисен текст номер 7. Аз не съм съгласен и не смятам, че директивата за изпълнението на правата на интелектуална собственост е, трябва да е решението. Няма причини, по които да смятаме, че това е, по-добро изпълнение на авторските права ще доведе до по-добър цифров единен пазар. Има 27 режима на авторски права и лицензирането в трансграничен план е нещо доста сложно. Точно тук трябва да направим нещо. Ако искаме тези правни альтернативи да процъфтяват в Европа, ние като законодатели трябва да създадем възможност за фирми като Spotify, например, да действат за съжаление, системата на авторското право днес създава сериозни проблеми. За съжаление, не мога да подкрепя този текст, защото по-широкото разпространение и налагане на авторските права няма да доведе до решение. Ема Макларкин от Екара, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за отлично свършената от негова работа, не само в работната група, но и при изготвянето на компромисните изменения. Напълно подкрепям неговата идея за създаване на тест за единния цифров пазар и за насръчаване на програмата за предприемачество чрез програми за обучение на стъжанти и другите опити за премахване на препятствията, които съществуват, например, между пред пазара на услугите. Напълно съм съгласна с мерките с подкрепа на малките и средни предприятия и също така за премахване на предприятията, които, възпреп... които възпрепятстват МСП от достъп до цифровия пазар. Трябва да се прегледнат и възможността за многостранните договори като възможен вариант. Доволна съм с компромисите. Имам един коментар по компромис 7. Напълно съм съгласна с идеята за по-добро прилагане на правата върху интелектуалната собственост. Въпросът ми е свързан с различните бизнес модели, които трябва да бъдат взети предвид. Тук трябва малко повече да разгърнем нещата. Трябва да разгледаме альтернативи за различните модели и да предвидим възможно най-добра рамка за лицензите които да се пригодят към всеки модел. Но пак казвам, придържам се към приоритетите, които сме определили и се надявам те да бъдат продължени, поддържани от цялата комисия. И ще подкрепим при гласуването компромисните изменения. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам никой от Обединената левица, който да иска думата. В такъв случай се обръщам към представителите на Европейската комисия. Вижте, че има двама представители. Кой ще иска да вземе думата? Благодаря ви. Благодаря и на членовете на вашата комисия за направените от вас коментари днес. Европейската комисия няма какво да добави различно от казаното през предишните седмици и месеци. Много сме доволни от съвместната ни работа с вашата комисия и в частно господин Чевария. Като цяло, ние сега ще се опитаме да отговорим на вашите очаквания през едните няколко седмици се надяваме да започнем процес на публична консултация относно доставката на колети. Обещаваме ви тази публична консултация вече отдавна. Сега вече ще започнем. Надяваме също така да изготвим и пътна карта до година с много конкретни примери с цел подобряване на пазара на този вид услуги в Европа. Друг пример, който не беше споменат днес тук, но който знам, че вълнува мнозина от вас, е планът за действие за онлайн казината и онлайн залаганията, който ще бъде публикуван до края на месеца. Тази тема беше обсъждана нееднократно от вашата комисия миналата година и сега ние сме готови да предложим конкретни решения. Следващият важен елемент са онлайн плащанията, много важни за различните бизнес модели и много важни също така за потребителите. За тях е важно да не плащат високи такси при онлайн транзакции. Вече проведахме публична консултация по платежните системи и сега ще последва, ще пристъпим към изготвяне на законодателно предложение за директива, която ще бъде готова до година. Има също така и предложение относно различните системи за плащане с кредитни карти. Както виждате, комисията е готова да премине от етапа на планове за действие към етапа на конкретни предложения с една единствена цел – подобряване функционирането на цифровият единен пазар и за предприятията, и за гражданите. Благодаря ви. Председателката, благодаря на всички ви за конструктивната работа. Надявам се тази инициатива, която действително е обърната към бъдещето, да а, напредне значително през едните няколко месеци. Така приключваме с не, точка 9 от дневния ред, преминаваме към точка 10 от дневния ред. Изменени директива да относно признаването на професионалните квалификации докладчик е госпожа Бернадет Вернян. Тя трябваше да е вече тук, но очевидно още не е пристигнала. така че ще се опитаме да се свършим с нея и да видим какъв е графикът. Ние за сега ще, приключи, ще излезем в кратка почивка. Uh, now when we have the uh, time and uh, our beloved И така председателят ни му отново се завърна сред нас и ще се радваме да чуем от него нещо повече с програмата ни за понеделник. Много благодаря. Благодаря и за това, че пое председателството на заседанието след обед, този обед. Искам само да информирам членовете на комисията. Знаете, че едната седмица е седмицата, в която ще отбележим постиженията на единния пазар през последните 20 години от създаването му през 1992 година и завършването на първата програма за единия пазар. Първоначалният доклад беше публикуван през, както знаете, през 1985 година. И аз се срещнах с докладчикът на парламента, който беше изготвил този доклад на времето. Той се каза Бен Патърсън и е, консерватив, и е конс... консерватор от Великобритания. Имало 287 е първоначални предложения в програмата за единния пазар. Така както виждате, от тази изходна точка на сам сме постигнали доста голям напредък. Но е вярно, че се нуждаем конкретни предложения в областта на единият цифров пазар, за да продължим още повече напред. А сега да се върнем на едната седмица. В понеделник ще има голяма конференция, която ще се проведе тук в парламента. Нашата много трудолюбива Рик е, току-що ми предостави информацията. Всъщност ми съобщи, че необходимата информация за тази конференция вече е в интернет. И това е добър повод да се изготви всеки от вас прес бюлетин и през за постиженията на единия пазар. Конференцията ще бъде открита от господин Барозо и от мен самия, защото господин Шулц изглежда бил извикан в Берлин. Така че в 9 или в 10 часа в понеделник отново ще трябва да се задоволите с мен, тъй като аз ще отговоря, ще открия конференцията. Ще присъства и заместник председателят, бившият председател, председател на комисията господин Делова, Марио Монти също ще се изкаже, след което ще има редица семинари, в които ще участват много от колегите, с които господин Шваб, господин Корек и госпожа Тун, господин Мендес. И мисля, че това са участниците от нашата комисия. И всичко това ще се състои в понеделник. Ще се радваме на подкреп от ваша страна. Всички сте получили покани за конференциите, които се провеждат в отделните държави членки. Знам, че има такава конференция в Лондон и аз ще присъствам на нея. Ще има също така и конференция в Кипър този уикенд. Аз лично ще пристигна там в събота сутринта за председателския съвет, посветен на, единия, на 20 годишната създаването на единния пазар. Така че ни чака доста натоварен уикенд и доста натоварена седмица и се надявам да се възползвам пълноценно от нея. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря господин Малкъл. Виждам, че докладчикът ни сега влиза в залата. Има ли нещо? Има ли други съобщения или друг начин, с който да запълним времето? Обикновено то не ни достига, сега се чудим как да го запълним. Um, is, uh, since we have a short, a short break, I've just come, the reason I was away was that the Chamber of Commerce in the European Union. Причината за А, отсъствието ми беше публикуването на много интересна книга. Надявам се всички да сте разговорят с нея. Тя е Единия пазар на Европейския съюз, продължаващата работа. Има и глава посветена на, едини, на единия цифров пазар, на железопътната мрежа, на лекарствените средства, платежната система и други области. Действително книгата е доста интересно четива. Тук важен въпрос е свързан с възможностите за вътрешно-корпоративен трансфер. Много компании биха искали да могат да изплащат служителици в различните си филиали, а това се оказва доста трудно. Така че това ще бъде друг интересен документ, който очакваме да бъде публикуван скоро. Друго интересно нещо е, че Център за европейски изследвания публикува дума, наречена прилагането на правилата в единия пазар в Европейския съюз. и тези, които гледат излъчването на нашето заседание в интернет, могат да получат информация откъде могат да се здобият с тази книга, от вебсайта на центъра всъщност. Мисля, че папо има какво да добави. Всъщност искам да ви задам един въпрос. Ще ни изпратите ли тази книга или ние трябва да си я вземем от някъде? Книгата, с която току-що не споменахте. Аз е, отново ще, се, ще посетя е, посолството Съединените щати по-късно тази вечер и е, ще се уверя, че ще има по едно копие за всеки един от вас. Предполагам, че ще бъде на разположение и на интернет сайта им. So, Bernadette, uh, sorry. така, Бернадет, извинете, че веднага се озовавате следите на рампата, но тъй като сме напред с графика, вече сме готови да започнем с вашето досие. Така че, когато сте готова, ще ви помоля да започнете, за да ни представите измененията на директивата относно признаването на професионалните квалификации. Моля ви, поемете си въздух, преди да започнете. Не бързаме чак толкова много. Definitely, this is not what we want to do. <laughs> So, relax, have a zen breathe, and then please. Успокойте се, поемете си дъх и когато сте готова, имате думата. Извинете, опитвам се да се придържам към графика по принцип, но днес в крайни дни най-вероятно ще имам нужда от е, медицинска сестра. Казвам го, защото това е една от най-чувствителните теми, засегнати в доклада, защото в моят регион има една група от млади хора, които са завършили професионална гимназия в областта на медицинското обслужване или други области, като ЖП транспорт и другите видове транспорт, например. Така, благодаря на комисията за интереса към този доклад. Няма да се връщам на всички елементи, които вече сме обсъждали, тъй като доста подробно обсъдихме това досие. Искам по-скоро да дам възможността на колегите и на представителите на Европейската комисия да се изкажат, и ще помоля представителите на комисията да отговорят на зададените въпроси, защото нямахте тази възможност на последното ни заседание. И така, искам да се спра на няколко елемента, няколко елемента, по които аз смятам да внеса предложения, за да ги доизясня, или където са се появили нови елементи. Първо, относно частичния достъп. Смятам, че трябва да се изясни факта, че ако една държава членка може принципно да възпрепятства частичният достъп до някои професии по наложителни причини от обществен, от обществен интерес, това не трябва да е в ущърп на възможността на властите в съответната държава членка да предвидят изключение от този принцип – ако това ми се стори уместно в конкретен случай. Относно езиковите проверки, повтарям идеята си от миналия път, а именно не смятам, че е необходимо те да са условия за възможността за упражняване на професията, а не за признаване на, професион... на професионалната квалификация защото това е изискване в глава четвърта, където се предвиждат условията за упражняване на професията. Освен това, ако проверката трябва да се извърши под контрола на националните власти, това не засяга конкретното провеждане на проверката и осмотрението на, вс... на всеки орган, в случай, че проверката е непропорционална е пропорционална на изискванията, извинете, и не е прекалено скъпа, т.е. цената не се оказва а, един вид завуалирана пречка за достъп до а, професията. Относно изменение 35, 36 и 75 а, изменения внесени от, самият мен, от самата мен, извинете, Знам, че те са противоречиви, защото с тях се въвеждат допълнителни изисквания, които може би изглеждат непропорционални и поставят под въпрос гъвкавостта на системата. Тук също бих искала самата аз да предложа изменения, които да отговорят на съответните притеснения. Аз напълно разбирам тези притеснения. И така, по основния въпрос в сърцевината на тази директива е въпросът за медицинските сестри. И фактът, че се изисква първоначално училищно образование от 12 години за упражняващите тази професия. През последните няколко седмици, през последните няколко дни, дори и тази сутрин се срещнах с множество представители на заинтересованата страна, на заинтересована страна, именно на изпълняваща тази професия, включително на лица, идващи от Германия и и слушах внимателно техните притеснения. Струваше ми се, че вече се, се опитва да предложа едно възможно решение с а, м, преходен период, но днес си давам сметка, че това решение не е достатъчно. Така че ще започнем работа по намирането на компромис – който да вземе предвид две паралелно съществуващи системи с общи изисквания за умения и компетентност. но това, което виждам за момента в рамките на тази схема не ми се струва достатъчно и задоволително. Не съм принципно против едно решение, което да се основава върху уменията. И тук Например, може да предвидим изготвянето на един списък от необходимите умения. Но мисля, че това ще отнеме време, тъй като в рамките на един или два месеца няма как да изготвим един усъвременен списък с компетенции, тъй като последният такъв списък датира от преди 20 години. А междувременно професиите в областта на медицинското обслужване е, значително се развиха, защото и очакванията на пациентите се променили, както и напредъкът на технологиите в тази област налагат промяна на уменията на тази професия. И списъкът, с който разполагаме в момента, не отговаря на действителността днес. Така че за идните 10 години аз предлагам да се предвиди специфичен режим на изключение за, този сектор. Защото всяка държава членка, дори и да създадем две паралелни системи, може да се стигне до ситуация на дискриминация и неравноправно отношение към представителите на тази професия. И аз се опасявам, че всяка държава членка може да прецени, че няма нужда да се полагат усилията за хармонизация нагоре, така да се каже, и следователно, че можем да се върнем към едно обучение, което да е с по-низки изисквания и съответно да бъде по-ефтина. Мисля, че в контекста на настоящата економическа, финансова и социална криза, ради се държави членки биха могли да да приемат подобна логика и по този начин ще изневерим на принципите за увеличаване на изискванията и компетенцията. И аз съм съгласна с а, младите хора, които искат увеличаване на конкурентоспособността на европейския пазар. Да, трябва да създаваме работни места, но не каквито и да е работни места. Предполагам, че ще продължим с разискванията. Полагаме големи усилия, за да намерим някакво съгласие, някакъв компромис с държавите членки, с Европейската комисия. Мисля, че в парламента като цяло има консенсус за налагане на по-високи изисквания. Сигурна съм, че ще намерим някакъв консенсус след Крайната дата за внасяне на изменения е 15 октомври. След това трябва да изчакаме писменият превод на тези изменения. И след това предлагам да проведем три срещи на докладчика и докладчиците в сянка преди гласуването в тази комисия. И още сега искам да се обърна към председателя и към представителите на секретарията – ако евентуално след тези три заседания с докладчиците в Сянка и разбира се, а, мога да ви уверя, че всеки член на парламента, който се интересува от а, темата, може да ни изпрати едно писмо с предложения или с коментари за ситуацията а, в страната си. Предвид целият този процес, не съм убедена, че до 28 октомври ще сме го завършили целият процес на работа но това досие наистина засяга милиони служители в Европа и облика на Европейския съюз през 21 век. Затова ми се струва, че можем да си позволим още един месец работа в името на по-доброто качество на тази работа. И се надявам, че ще продължим да работим в традиционният ни дух на сътрудничество и хармония, включително и с представителите на Европейската комисия и на съвета. Аз се срещнах с тях, с него тази седмица. Знам, че те имат важно заседание идната седмица в съвет и отново ще се срещна а, с, след това с него. Така че съм, надявам и съм сигурна, че ще намерим задоволително решение. Благодаря ви. Благодаря, Бернадет. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Е, НП. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко бих искала да изкажа удовлетворението си от уточненията, които даде нашата докладчица по някои от важните аспекти, а и особено деликатни аспекти в рамките на тази материя. Например, що се отнася до частичния достъп, госпожо докладчик. Вие знаете какво е, е моето мнение от името на Европейската народна партия. Значи, тук се иска под голяма степен на прецизност е, по отношение на отказа на достъп, е, третирането на отделните случаи. Трябва да се търси едно деликатно равновесие, мисля. Но във всеки случай очевидно има признаци за напредък в това отношение и аз мисля, ще можем да постигнем съгласие помежду си за някои подобрения, така се каже, на първоначалната версия, която разбира се вече е в духа на първоначално изготвения доклад. Но в всеки случай, благодаря ви за уточненията. Аз смятам, че се движим в желаната от всички ни посока. По-нататък Що се отнася до някои от вашите изменения, е, относно които вече имах повод по-рано да изкажа мнение, до някъде резервирано, до някъде скептично и това отново е становището на нашата група. 35-то, 37-то, 43-то, 75-то. Ще ми се да реагирате на нашата критика. Ще работим заедно по тези изменения, по частичното им изменение на самите изменения, които, както казах, породиха известно безпокойство, е, известни въпроси. По-нататък, накратко, е, що се отнася до благородната сестринска е, професия, благодаря още веднъж за непредобедеността, е, която проявявате, за, за прагматичния е, подход. Е, от самото начало на това наше общо приключение, нека така да го нарека. Струва ми се, че с добра воля и малко повече работа ще можем заедно да стигнем до решение, което примирява е, различните хипотези, е, различните условия в е, различните държави членки. в контекста на професионалното образование. За нас, за ЕНП, Прочие, е, тук не става дума за е, едно извеждане на това професионално обучение на, на някакво по-високо равнище. Да, разбира се, в някои системи се търси е, по-висока квалификация и струва ми се, независимо от конкретния статут е, на тази квалификация, качеството е, би трябвало да ни води е, във всеки случай. И а, ние с колегите ще ви предложим една нова редакция на 31 член. Ще намерим едно премерено, надявам се, решение, което по никакъв начин няма да нарушава установената традиция и практика в областта на професионалното образование, в това число на сестрите в съответните държави членки. Нали, нашите е, е, решенията, които търсим, в никакъв случай, повтарям, не, не поставят под въпрос качеството на професионалната квалификация това число на сестринския персонал. Сега, що се отнася, да, да, що се отнася от 31 член отново, а ние търсим изменения в този член а, с оговорките, които направих. Една професия, която е обект на значително внимание, е също така както и сестринската професия, която, прочем, е предмет на противоречиви е, изказвания е, и на вашето внимание, а и на вниманието на колеги. Не става въпрос за нотариусите. Вие вече се досетихте за коя благородна професия намеквам ясно ни е каква е вашата позиция, госпожо е, докладчик, е, но тук мисля отново няма да бъдем затруднени. Според мен няма кой знае какви препятствия, които би следвало да преодоляваме, за да стигнем до съгласие. Както казах, общо позицията на ЕНП е в посока към прецизност, в това число уредбата на стажовете, доколкото в преработката на директивата се представя възможност за трансгранично признаване на професионалните стажове. И в това отношение бихме искали да, да прецизираме, като прочим се е, позовем на един важен документ Европейска харта за професионалните стажове, която се ползва с подкрепата на няколко сериозни младежки организации в Европа. Ето, това е, госпожо председател, и ви уверявам в готовността на НП заедно да вървим с вас по този път. Благодаря. Зелените. Благодаря, госпожо председател. съжаление, аз пропуснах встъплението на докладчицата. Тук много, много неща се е, събира тук на едно място е, в е, нашата работа и по квалификацията, и по обществените поръчки, и какво ли още не. Но, що се отнася до взаимното признаване на професионалната квалификация, позволете ми да ви запозная с внесеното от нас. На една от наскоро проведените дискусии за ние бихме искали, казахме, е, е, че бихме искали уредбата на двойните, двойните системи да, да, да заеме полагащото си и се място. Т.е. на системата на, на висше и съответно полувисше образование. М- също така да стане ясно, че професионалната карта, свидетелство, следва да се издава безплатно. Има привърженици на альтернативния подход, но във всеки случай ние трябва да се допитаме sondern dass das Herkunftsland es einreichen kann, es, es vorbereiten kann, es präsentieren kann. Da, различните професионални съсловия е, са на различно мнение по въпроса. Става въпрос за факултативния характер на общата европейска професионална карта. Наистина, е, тя трябва да бъде факултативна. Що за нас до частичния достъп? Това, което ни предлага комисията е малко замъглено е, и отива, опасявам се, по-далеч от практиката на Европейския съд в съответните му решения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 сметка, че по отношение на архитектурната професия възникват проблеми с известни посегателства срещу нейния статут. Но ние не можем да приемем подхода на комисията и особено неговия сериозен бюрократичен уклон. Защо е необходим този консултативен орган? Е, е, доста се наруиха такива. И едва ли ни трябва още един. Определено, нещата трябва да се съсредоточат като административно обслужване на, на едно гише. А, така, що се отнася до сроковете, трябва да се върнем на, на тях, мисля. Разбира се, един система на кредити е, произлязла от болонския процес е, не води до хармонизиране на критерии. Нали, тази система би могла да бъде допълнение, но не би могла да е, заеме централно място, доколкото не е хармонизирана. Доста са нещата, наистина. Като вземем сестринството, добре би било да помислим за прецизно очертаване на критериите за квалификация, но не бихме могли да разчитаме единствено на продължителността на обучението. Аз съм разработила подробни предложения в това, в това отношение. За фармацевтите не бихме могли да се върнем на старата система. А да не говорим за делегираните актове, които ни предлага комисията, твърде много. Старият, е, действащия 59-ти член, е, сега е заличен. Той предвиждаше допитване. На негово място виждаме нов член под наслов прозрачност. Че къде е едното, къде е другото. И мисля, че е, когато се занимаваме с такава важна материя, допитването до професионалните съсловия и заинтересованите страни е нещо, без което не можем. И, е, и, извинявайте, благодаря, казва председателката. Трябваше да господин Кристиан Бузой да дам първи думата. Не, не, е, няма нищо, госпожо председател. Аз вече имах е, възможност е, да развия идеите си, госпожо Верньо, по тези въпроси. Много важни, наистина. Ще бъда кратък, ще се спра само на най-важното. Първо бих искал да повторя първоначалната си оценка, смисъл, че докладът, който ни се предлага, е отличен и е основа сигурен съм за е, сериозни постижения така, по линия на компромиса. Приветствам също така е, това, че госпожа Верньо, нашата докладчица, е готова да прояви гъвкавост по отношение на 35 и 37 изменения. Тъй като ограничителното условие по 35-то изменение за упражняване на професията на пълен работен ден или пък другия, е, не повече от половината от регламентираната или регулираната професия е, да се е, практикува в държавата членка по происход. Това по 37-о изменение, което би засегнало сериозно интересите на туристическите е, агенции, на, на, на туристическите гидове и оператори. Трябва да, да помислим. А, също така съм съгласен с казаното от НЕП по 75-то изменение. Автоматичното признаване ще стане далеч по-трудно, ако се приеме критерия за 4 годишен стаж е, при тежест на, на доказване върху носителя на квалификацията доста тежък ще стане процесът, процедурата ще стане доста тремава. А тук главната причина, главното основание, да, е да се гарантират интересите на пациентите, но според мен, ако приемем това изменение, бихме отправили неправилно политическо послание. Ние трябва да намерим някакви други начини да гарантираме интересите на пациентите. По професионалната карта възнамерявам да внеса някои изменения, които да доизяснят някои практически аспекти. Най-вече, що се отнася до това, кой в съответна държава членка ще взема решението за въвеждането на такава карта за определена професия, а и що се отнася до мълчаливото признаване, ще означава ли това получаването фактически на, на достъп до професионалното съсловие в дадена държава членка. Що се отнася до е, езиковите изпити, не е оказано и би трябвало да стане ясно кога точно ще се полагат те. Вероятно преди получаването на достъп до практикуване на професията. Но това не е ясно, нито от първоначалния текст на комисията, нито от днесените изменения. И не на последно място, съвсем накратко, един конкретен въпрос, общо практикуващите е, сестри, т.е. сестрите с обща квалификация, е, е, много особено положението на сестрите от Румъния и Полша. Напомням на колегите, че тези сестри с обща квалификация които са придобили професионалци си квалификация преди присъединяването на съответните страни към Европейския съюз, е, трябва да, да е, отговорят на определени изисквания преди да е, бъде призната квалификацията им. Трябва да представят свидетелство за професионален стаж в продължение на не по-малко от 5 години през последните 7 години преди подаването на молбата. Това е действащо положение в действащата директива в Польша е направено необходимото с а, програма за допълнителна квалификация на сестренския персонал и това, ако е така, би могло да даде основание за премахване на изискването по 33 ти член. В Румъния положението е аналогично. Доста от завършилите преди присъединяването на страната към Европейския съюз са продължили образованието си в висши учебни заведения или, или в специализирани програми за допълнителна квалификация. Освен това, до сега в Румъния не са констатирани нарушения на, на професионалния кодекс от страна на такива сестри. Та, за специално сестрите от румънски и полски происход, аз бих предложил дерогация или е, специален срок вместо 5 години стаж през последните 7 години е, да бъде 3 през последните 7 години. Това би ни върнало на плоскостта на равноправното третиране рамките на вътрешния пазар. С това благодаря на нашата докладчица. Европейски консерватори и реформисти. Благодаря, госпожо председател. Както казах още миналия път, когато обменяхме мнение по този въпрос, е, аз съм общо взето много удовлетворена от посоката, в която се движи докладчицата. Добре работим заедно, подготвила съм някои изменения които отразяват позициите на нашата група по, по този въпрос. Ние най-вече се стремим да гарантираме растеж и е, по-безпрепятствена мобилност на е, специалистите със съответна професионална квалификация. И според нас механизма за прозрачност е най-важен в случая. Ние сме внесли няколко изменения по 59 член, за да се анализира по-добре положението на регулираните професии в държавите членки, за да се види кои държави членки възпрепятстват достъпа до определени професионални съсловия по начин, който е непропорционален. Това са проблеми, на които по спешност трябва да обърне внимание. Внесла съм още изменения в смисъл, когато се възпрепятства достъпа до определена професия, да може да се реагира бързо, да, да, да се сигнализира. И Що се отнася до безопасността на пациентите, е, разбира се, аз не мога да не отдам приоритетно значение това и моля всички колеги да ме последват. По-нататък, е, по 10 ти член всички пациенти, всички случаи трябва да бъдат обхванати. Става въпрос за системата за подаване на сигнали чрез е, информационната система за вътрешния пазар. It has been no secret that I've been quite skeptical about the need for a professional card. And, uh... Що се отнася до професионалната карта, не е тайна, че аз се отнасям доста скептично. Ако има информационно-технологична платформа, която да обезпечава функционирането на тази карта, да. И ако това е информационната система за вътрешния пазар, определено. Но ние трябва да се вслушаме в гласа на професионалните съсловия. Тоест, въвеждането на картата да бъде факултативно и по искане на самото професионално съсловие. Главната цел на картата, разбира се, е да се ускори процедурата. И а, тази мярка наистина би се провалила, ако не доведе наистина до ускоряване на процедурата. Трябва да призная, че някои от сроковете, които предвижда самата комисия, са, опасявам се, твърде оптимистични, но, но целта наистина е да ускорим процедурата. Що се отнася до езиковите знания и умения, е, е, е, приветстваме това, което се предвижда, без обаче да се пречи на работодателите да преценяват необходимостта от а, такива изпити. Трябва, от друга страна, много да внимаваме, <clears throat> що се отнася до заплащането на тези изпити. Говори се, че те трябва да бъдат безплатни, а в а, някои държави членки днес вече за собствените граждани подобни изпити не са безплатни. Що се отнася до частичния достъп? Проведохме обширно допитване и нашето мнение е, че такова общественото мнение, частичният достъп е нежелан от вече редица браншове и се опасявам, той ще породи повече проблеми от онези, които би решил. И а, ние категорично ще се придържаме към позицията си за заличаване на тези норми. По-добре би било по линия на дерогациите, по линия на прецедентите, е, този въпрос да се решава във всеки отделен случай, да не се въвежда частичния достъп като норма. Имам и някои други изменения, но тези, които е, споменах е, до тук, са определено приоритетни за европейските консерватори и реформисти. Инака заявявам, ние заявяваме готовността си да работим в е, активно взаимодействие с докладчицата и докладчиците в сянка, за да дадем своя принос за уредбата на тази наистина изключително важна за Европа материя. Благодаря. Няма други докладчици в сянка. Членовете на комисията, до тук трима, включително аз самата. Благодаря, госпожо е, председател. Аз е, определено приветствам е, казаното докладчицата за професионалната квалификация на сестрите. Но в Холандия и в Германия се спори за продължителността на, на общото средно образование. Дали да е 10 или 12 години. В Германия е, се предвиждат и се предпочитат 10 години. Ако са 12 години, как ще се изчислява този срок? От, от кога ще чете? На, на, на, на, на мен ми се ще докладчицата, ако е в състояние да ни отговори бързичко, е, ще разсеем всякакви опасения по този въпрос. Благодаря. Госпожа Вайлер. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя докладчика. По много различни аспекти от доклада. По отношение на изменение 35, по-добре е май да го оттегля, така ще е по-лесно за всички. По отношение на 59-то, медицинските сестри, грижите от тяхна страна, акушерките. Бихме могли да обсъдим в подробности това конкретно изменение. По отношение на казаното от господин Бушой – във връзка с румънските сестри. Тук е по-добре да намерим някакво решение. Готова съм да проявя откритост. Искам да попитам какви са основанията за този частичен достъп. В парламента има единодушие по отношение на заличаването на този член, но ако смятате, че от юридическа гледна точка той трябва да остане, кажете ни защо. Има няколко изменения, които целят едно и също. На госпожа Рюля, например. При предпоследното преработване на директивата. Имаше някои въпроси, свързани с еквивалентността. Много сме доволни от това, че в Германия съществува такава двойна система. Благодарение на нея много млади хора бяха привлечени към професията, дори и да не могат да приключат образованието си. Дори и да не са имали възможност. Така че тази система е добра. По отношение на професиите в здравеопазването, мисля, че трябва да се подкрепи идеята за определен брой години в средното училище. Би трябвало да отдели малко повече внимание на този проблем. Положението в Германия е специфично и аз не мисля, че трябва да въвеждаме допълнителни изисквания, защото в този сектор така или иначе има твърде малко жени. И не само у нас. най-добрият начин да се повиши привлекателността на една професия е да се създадат конкретни условия за това, защото много хора въобще се отказват от този е, отрасъл, от е, такава кариера – В Германия тези конкретни мерки могат да направят професията много по-привлекателна. Същото въжи и за Австрия. Така че си мисля, че трябва да се придържаме към тази теза и освен това да осигурим помощ за онези две страни в Европа, които още не са постигнали желаното. Благодаря, Андреас Шваб. Euh, благодаря, госпожо председател. Е, преди всичко бих искал да благодаря на госпожа Верньо <clears throat> за изключително качествения доклад, който, за съжаление, все пак е, съдържа някои елементи, които следва да се подобрят. Говоря от името на нашата докладчица в Сянка, но е, тук става въпрос за а, магистралните неща. Всички се стремим към един по-отворен европейски пазар на труда. Е, в е, моя регион, например, е, който посетихме през 2005 година с госпожа Гепард, в моя регион ще се изпитва недостиг на 500 хиляди квалифицирани специалисти и то само за да останем на сегашното равнище. Комисаря по регионалното развитие заявява, че 85% от европейците са много доволни от живота там, където живеят, дори да са без работа. Благодарение на тази директива, надяваме се, ще можем да задвижим този вътрешен пазар на труда. Наистина има традиции, има, има уредба от една страна в друга, които възпрепятстват свободното движение. Не знам е, дали всички разбират това. Тук стремежът не е да угодим на е, е, едного или, или, или на други го. Не е необходимо непременно да се стига до общо европейска професионална квалификация, необходимо е по един или друг начин да се осигури достъп до практикуването на, на тези е, професии. А, и винаги, прочим, трябва да държим сметка е, за спецификата на професионалното обучение и образование от една страна и висшето академично образование от друга а, а, има различни хора с различни способности и различни интереси и е, а, а, е, а, трябва да отговорим на техните очаквания. Е, впрочем, нека кажа, че новата редакция на 31 член много ни допада. Так, що се отнася до частичния достъп до професията? Ясно е, има случаи, е, които трябва да бъдат подведени под общ знаменател, така както настоява комисията. Вие, госпожо е, е, докладчик, настоявате за общо приемане на частичния достъп и във всеки отделен случай, като изключение, отказ. Но аз бих искал в преамбюла, поне да кажем, че държавите членки и съответните професионални съсловия ще бъдат насърчавани, доколкото е възможно, да се възползват от възможността за частичен достъп. А в съответния член не би трябвало да въвеждаме правилото за отказ по изключение. Обратното. По правило трябва да се отказва, а в отделните случаи, фактически по изключение, да се допуска частичния достъп. Що се отнася до нотариусите, вие ги изключвате изцяло от приложното поле на директивата. У нас, и аз поделям казаното от господин Карас, настоява нотариусите, които за сега не попадат в приложното поле на първичното законодателство, да попаднат е, в приложното поле на, на директивата и да се ползват е, с определени права при определени ограничения. Не бива обаче изцяло да ги изключваме от вътрешния пазар. Да, е, на лице е изискването за местожителство на един нотариус, но и в това отношение вътрешният пазар може да бъде отворен. И така че аз някъде се намира в позицията си между вашата госпожа докладчик и тази на комисията. И накрая за фактически за, за признаването, за, за документалното обезпечаване на процеса. Когато има дипломи за съответната професионална квалификация, те трябва да бъдат признавани навсякъде в Европа. И вече въпросът е ако ще говорим за единна професионална карта, кой всъщност ще се захване с процеса? Професионалните сдружения ли? Мисля, че да. Е, аз мисля, че така не ще стигна до съгласие по тези въпроси. Благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Искам да я поздравя, защото е много трудно да се отчетат всички мнения, всички политически национални традиции. Аз мисля, че вашия доклад в крайна сметка ще постигне желаното, ще удовлетвори всички. Няколко елемента, които лично за мен са важни. Аз имам известни резерви относно автоматичното признаване в някои случаи. Това са случаите свързани с чувствителни деликатни професии. А, мисля, че в групата на докладчиците трябва да поработим малко върху определенията. Пазара не е толкова проевропейски в момента, защото мълчаливото признаване е, създава проблеми. Има известни затруднения и с частичния достъп, но там вече сте положила доста усилия. По отношение на компетенциите на медицинските сестри. Много вече говорихме по този въпрос. Какво да правим тук? Аз съм от тези, които подкрепят идеята за 12-те години. Всъщност това е наш национален интерес. Знам обаче, че има и други национални интереси. Нека да направим така, че всеки да приеме в крайна сметка текста, да имаме някаква компромисна позиция. По отношение на най-говорените европейски езици, може да си представите, че по отношение на професиите, в които са засегнати човешки интереси, ние смятаме, че езиковото тестване е изключително важно. Благодаря ви и очаквам да видя с нетърпение компромисните изменения. Сега ще дам думата на комисията. Ще дам думата на Юрген Тиет. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратък, защото за втори път обсъждаме този проект доклад. Приветстваме позицията на госпожа Верньо, особено по отношение на професионалната карта. Това е идея, която дойде от вашата комисия, комисар Барния възприе и смятаме, че това е една добра идея, за да има последователност на политиката. За нас е важно, в крайна сметка, да успеем да стигнем до опростяване. Защото ако в крайна сметка, след като приключим работата по текста, имаме високо ниво на сложност, ще подкопаем цялата предварително начертана цел. За нас е важно да има упростяване. Съответно, нека да бъда малко по-конкретен. На първо място, мълчаливото признаване, мълчаливото разрешително не означава, че след него веднага може да се започне работа. Това е мълчаливо признаване на една диплома. Това означава, че трябва да се проверят и езиковите умения. Лекаря трябва да се регистрира. Един проблем. Обаче, професионалните квалификации са нещо много важно от системата Solvit. Всички всички 40% е, от всички случаи в Солвиц са е, свързани с един и същи проблем, е, компетентните органи не действат. И тук не става въпрос само за лекари, става въпрос и за инженери. Получаваме отговор не след 4 месеца, а след 6 месеца, след година и даже повече. Само за да получим отговор. Трябва да накараме държавите членки да направят нещо по този въпрос. Моля ви да отчетете този аспект. Разбирам, че не е лесно, всеки има своите аргументи. Аз съм готов да допринеса за поясняване на този юридически принцип, за да се избегне и правната несигурност. Отново казвам, това не означава, че доктора може да започне да работи на следващия ден. Предния път и сега бяха засегнати много различни аспекти. Временната мобилност. Говоря за изменения 35, 37, 40. Госпожа Легрип зададе въпроса в тази връзка. Като цяло смятаме, че разпоредбите за временната мобилност са доста нови. Те се появиха след е, директивата от преди няколко години. Ако парламента иска да ги промени, моля имайте предвид, че става въпрос за много кратък период една-две години. Ние проявяваме доста голяма предпазливост в тази връзка. Беше споменат случай с инструктора по ски, датския ски инструктор, който иска да предлага своите услуги в Италия, но няма да може, тъй като вече не е обхванат от свободата за предоставяне на услуги. Същото въжи и за онези, които работят на непълно работно време. Така е на практика всъщност. Представете си колко хора пътуват а, от Париж до Брюксел или от Кьон до Брюксел. Те работят на непълно работно време. Трябва ли да бъдат изключени от временната мобилност? По отношение на измененията, свързани с застраховката, по директивата трябва да се предостави застраховка, защо трябва да отиваме по-далеч. Готови сме да обсъдим тези текстове, след като се появят конкретните изменения. Частичният достъп. Имаше въпрос на госпожа Вайлер. Това не е нововведение на Европейската комисия. Има съдебна практика и ставаме свидетели на все повече и повече дела. Има дела свързани с професиите в здравеопазването. Освен това, имаше въпрос кои професии проявяват интерес. Например, инженерите проявяват голям интерес. Ето защо малко се изненадах до известна степен скептицизма е оправдан. Това трябва да е изключение, не правило. Ако има изменения в тази връзка, ще ги разгледаме. Изненадах се защо за инженерите да се прилага частичен достъп, а за архитектите не. Трябва да има правна сигурност, яснота, защото хората я търсят и ако я няма, те се обръщат към Европейския съд не винаги се предоставя такава сигурност. Госпожа Вернио е за това да се направи нещо за стажантите, да има заплащане. Разбираме, че това е ново понятие. Готови сме да допринесем, да дадем допълнителна информация. Тук става въпрос основно за млади хора, които са безработни. Какво да правят? Мисля, че ние трябва да отправим някакво послание, да им помогнем ако успеем, то ще насърчим младите хора в Европа, които са готови да се придвижват. Нека да напомня по отношение на едината точка за контакт, че става въпрос за електронен портал. Изпращате имейл, получавате отговор. Така е написано в директивата за услугите. В други случаи обаче трябва да има физическо лице, с което да се говори. Съществуващите структури не дават възможност за нещо ново. По отношение на отделните професии, нотариусите, мисля, че в крайна сметка трябва да сме прагматици, да намерим решение. Но сме разделени на две. От една страна, но нотариусите като че ли са нещо като крайен случай. От друга страна обаче имаме юриспруденцията на съда и трябва да намерим е, средния път, златната среда. Трябва да се опитаме да намерим компромис и да отчетем интересите и на професията. Автоматичното признаване. Изменение 75. Това е сериозен въпрос. Приоритет по акта за единния пазар номер едно. Всички искаме да постигнем повече мобилност. Автоматичното признаване е начин да се улесни мобилността. Ако направим признаването по-сложно, то чуди се защо въобще сме приели този акт за единния пазар. Прикавам госпожа Верньо отново да се върне към този въпрос, защото нещата хищни не са лесни, автоматичното признаване действа от години и резултатите са добри. И накрая, но не на последно място по значение, медицинските сестри, нека да не забравяме и акушерките. Акушерките не бяха споменавани много, но и те се засягат тук. Първо по отношение на тези 12 години в училище. Ако вземем предвид детската градина, ще видите, че ще има сестри, които са 16-17 годишни и никой не иска да се сблъсква с такива медицински сестри на по 17 години, които поемат такава отговорност. Това е сериозен проблем. Чух, че говорите за компетенции. Този аспект е важен в крайна сметка ще работим и тук искаме да стигнем до компромис. Последната ми бележка полските и медицинските сестри, между другото, пропуснах ги. Мисля, че господин Бушой говори по този въпрос. Това са елементи, които не са част от предложението на комисията. Ние обявихме, че ще има оценка на нашето предложение. Още нямаме окончателна позиция. Нека да кажа две неща. Накратко. По отношение на полските сестри, този дебат тече между държавите членки и Полша от много години. Много технически дискусии са проведени, много опит е натрупан. Полша се присъедини през 2004 година. Ако нещо се премахне, то разпоредбата ще влезе в сила от 2015-2016. По отношение на румънските медицински сестри чухме вашите аргументи. В сравнение с Полша обаче казусът е много нов. Румъния се присъедини по-късно от Полша. Така че ще трябва да разгледаме вашето предложение да видим какво смятат държавите членки, защото ще преминем към улесняване на автоматичното признаване. Т.е. ще премахнем възможността за контрола в държавите членки, а сега те имат такава. Така приключвам по сестрите и накрая фармацевтите. Искаме да разгледаме предложенията на госпожа Верньо относно прехвърлянето на дейността на фармацевтите. Не знам дали това е необходимо, не съм сигурен. Освен това, защо комисията предлага заличаване на 21.4. Отварянето на нови аптеки. Има чувствителност тук. Нека да ви напомня един анекдот. Знаете за прословутия случай с а, французин, който не може да отвори аптека в Великобритания – Нещата се промениха. Като цяло фармацевтиката е изключително проблемна област. Очакваме положителни решения в тази насока. Много благодаря за дадената ми дума. Мисля, че вие вървите в посоката, която ни удовлетворява. Благодаря. Uh, would... Благодаря. Сега ще дам думата на Бернадет. Заповядай. Мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратка, защото времето напредва. Аз Сме предвид да разгледам още един доклад преди заседанието на координаторите. Отбелязах си много внимателно всички коментари, направени днес, както и миналия път. В заключение стигам до извода, че професионалната карта за мен остава един жизненно важен инструмент, не само за признаване на професионално квалифицираните лица при тяхното предвижване и професионалната им мобилност. А както знаете, професионалната мобилност е станала неразривна част от кариерата на младите хора. Смятам също така да подкрепя комисията по отношение на автоматичното признаване. Вярно е, че това автоматично признаване създава редица проблеми за самите служители и за държавите членки. Но трябва да имаме предвид а, и този инструмент, защото мобилността ще се увеличава непрестанно през едните месеци и години и трябва да имаме предвид винаги да не забравяме възможността за автоматичното признаване с цел насърчаване на положителната мобилност в полза на предприятията и на гражданите. Така че това според мен са два, един важен инструмент и една важна политическа линия, която не бива да забравяме. А по всички чувствителни въпроси, частичният достъп, различните видове обучение, Продължаваме с разискванията. Както казах в на самото начало, ако се наложи, ще отделим по-дълго време на тези разисквания, защото изменението на тази директива е много важно и не можем да си позволяваме да избързаме с работата. В края на работния процес имаме нужда от много ясна насока и много ясна линия и един прозрачен и разбираем както за гражданите, така и за компетентните власти и документ. Темата е както вълнуваща, така и много сложна и не може да си позволим да проявим неяснота и прибързаност по работата на по това досие тъй като то е жизненно важно за вътрешния пазар и за гражданите и за предприятията в Европейския съюз. Още веднъж ви благодаря. Благодаря за отличното сътрудничество между различните политически групи в рамките на парламент и между различните институции. Благодаря ви. Всъщност, мисля, че нещата ще да са много по-лесни за нас, ако имахме компетенции в областта на минималното ниво на образование. Така приключваме по точка 10 и отиваме на точка 11. Всъщност по точка 10 нека да кажа, че крайният срок за внасяне на изменения е 15 октомври. Ще ги разгледаме на 6 ноември. Компромисните изменения ще бъдат разгледани на 27 ноември. Така приключваме по точка 10 и отиваме на точка 11 развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Искам да дам думата на докладчика Серджо Коферати. Унези, които си тръгват, моля да запазят тишина, за да чуем коментарите на докладчика. Благодаря. Грация, президенте. Благодаря госпожо председател. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на всички колеги, които участваха в разискванията. И не благодаря само защото обичайно си благодарим. Всъщност, прояви се доста голям интерес. И колегите охотно допринесоха с предложения, особено по най-проблемните въпроси. Мисля, че ние успяхме да създадем компромисни текстове и мисля, че тези текстове ще откликнат на различните въжделения и ще успеем да обединим различните разминаващи се позиции. Става въпрос основно за безопасност по пътищата, за летищата. Там сме намерили добри решения. Това стана на последния дебат Има обаче четири елемента, които се оказаха особено проблемни. Сега и там постигнахме компромис. За колегите, които не участваха в последния дебат, искам да обясня, какви точно са компромисните текстове. Първо, по отношение на сроковете. Един от най-проблемните въпроси. Ние решихме да се придържаме към крайните срокове на комисията, като може да има преразглеждане като част от преразглеждането, което е по силата на член 57. Т.е. оставаме възможност за държави, които ще се присъединят към Съюза след като е прието това становище, да получават същото третиране. По отношение на коридорите имам едно изменение от страна на госпожа Иванова – става въпрос да се работи между държавите членки плюс координатора, за да се създаде план за развитие на съответния транспортен коридор. Сега имаме възможност чрез този текст да отчетем различните искания. Става въпрос за преамбилна точка. Това не е част от материално-правната част на текста. Идеята за платформа за пътниците е много важна. На последно място стигнахме до компромиси по отношение на вътрешните водни басейни. по които могат да пътуват кораби. По отношение на структурата, ако тя се подобри и отговори на параметрите заложени в регламента, то съответния воден път може да бъде включен. Но това трябва да отговаря и на крайните срокове за целия план за трансевропейските мрежи. Мисля, че като цяло е постигнато равновесие. Спазано е нашето желание да укрепим единния характер на мрежата. и нейното положително въздействие върху потребителите и върху околната среда защото тук говорим за инфраструктура, която няма да се строи на зелено. В повечето случаи тази инфраструктура ще бъде в жилищни райони, където живеят хора, където има установени порядки. В някои случаи културния елемент ще бъде особено видим. Ето защо възможностите за превенция по отношение на околната среда са нещо изключително важно. Трябва да се отчитат желанията и на местните общности – трябва да има възможност и за промени в първоначалния план, защото прогнози могат да се правят, но не винаги това, което очакваме се случва. Най-добре е да има добър метод на работа. Аз съм доволен от текста. Какво ще стане от тук нататък? трябва да се изкажат различните докладчици от групите. Благодаря. Серджо казва председателката. Госпожа Иванова. О, oh, Thank you so much because... Андреас. Всъщност, нито дамата до мен, нито аз съм, сме госпожа Иванова. Иляна не може да присъства тук. Искам в началото да благодаря на господин Коферати за отличната работа по това досие. От името на Илияна искам да благодаря и на колегите, които са внесли други изменения с цел подобрение. Работихме в приятелска атмосфера, атмосфера на сътрудничество. Има компромиси, които отчитат позицията на НП. Като цяло не са останали проблемни области. Има само една, с която искам да започна. Става въпрос за компромисното изменение 10, където се казва, цитирам, демонстрира се ясна европейска добавена стойност от социална, екологична гледна точка мисля, че текста няма кой знае какъв смисъл и госпожа Иванова призовава да не приемем този текст. Но иначе, като цяло, успяхме да постигнем гъвкост по отношение на сроковете. Комисията през 2023 година ще направи оценка на напредък и ако се наложи ще преосмисли крайните срокове. Добър подход. Освен това, включваме и процеса на наваксване на новите държави членки. Това е изключително важно за моята българска колега, госпожа Илияна Иванова, както и за госпожа Ханзлик. И накрая приветстваме включването на мерки като общата европейска транспортна платформа за пътниците, за да може пътниците да са свързани с а, необходимата инфраструктура към различните начини на транспорт, да има единна система за издаване на билети и така нататък. Благодаря ви за сътрудничеството и очаквам да чуя какво смятат другите докладчици. Благодаря, Андреас. Почти бях готова да кажа, че си Илияна, защото приликата ви е поразителна. От Алде Улешмит. Благодаря, госпожо председател. Давам високата си оценка за извършеното от господин Коферати. Работехме в комисията по финансовата криза. Сътрудничеството ни беше ползотворно, макар че кризата още си я има. Няколко бележки. Е, всъщност те са насочени към други колеги от комисията. Държавите членки трябва да получават отгоре, да им бъдат налагани крайни срокове. Аз съм за гъвкавостта, но не смятам, че това е правилният отговор. По-настоящем. Така само ще протакаме и малко се колебая. Нека да не забравяме, че мрежите не са задължения за държавите членки. Те са възможности. Тук също имахме различни мнения, но мога да приема крайния резултат. Говори се за ясна европейска добавена стойност. Това трябва да е ръководният принцип по отношение на мрежата – Нямам нищо против поставянето на ударението върху слабо населените места, острови, планински райони и така нататък. Най-важното обаче е да се свържат централните точки на Европа и да се намалят задръстванията. Същото въжи като принципи за приложеното поле – Интегрирането на инфраструктура в мрежата малко закъсня, според мен. Но като цяло добре е, сме се справили, имам проблем с компромисни текстове 16 и 17. Е, вероятно, това се дължи на факта, че някои от моите колеги не са толкова активни като колегите на Шваб. За да може мрежите да са полезни не само за превоза на стоки, но и на пътници, аз мятам, че трябва да има стандартизация по отношение на пътуването в Европа. Така ще приключа. Моите съмнения не са чак толкова решаващи тук. Понякога ние в парламентарните комисии добавяме текстове към предложението на комисията. Понякога обаче си струва да се замислим дали не трябва и да орязваме част от предложенията на комисията. Благодаря Хайди Рюле от Зелените. Искам да благодаря за доброто сътрудничество с докладчика. Аз смятам, че тъй като става въпрос за становище и не сме водещата комисия, трябва да се придържаме към нашите компетенции. Затова се чудя защо говорим за водни пътища, тъй като това е абсурдно. Това не е част от нашите правомощи. Подкрепям Оле Шмидт. Трябва да има добавена стойност. Не трябва да говорим по неща, по които нищо не разбираме. Освен това, трябва да видим кое е най-важно за нас. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия и трябва да кажа, че го подкрепяме. Между другото, много е интересно да се види ние с какво можем да допринесем. Изключително важно е, че докладчика е погледнал сроковете и се опитва да очертае различни проблеми в тази връзка. Господин Шваб също разгледа крайните срокове. Ако погледнем ролята на координаторите, трябва да кажем, че това е реален принос от страна на нашата комисия и ние трябва да направим този принос полезен. По отношение на това, което казахте, че липсва, аз не можах да разбера Но Благодаря. Андреас, искаш ли да поясниш? Да, всъщност искам да разбера дали групата на зелените може да подкрепи компромисния текст. Ние казваме, цитирам, трябва да се демонстрира ясна европейска добавена стойност от гледна точка на социалното развитие и екологията. Всъщност това беше нещо като шега от моя страна. Председателката. Сега екара Адам Биелан. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Wydaje mi się, że projekt много ви благодаря, госпожо председател. Мисля, че проектостановището е добре уравновесено. Радвам се, че то взима предвид и положението в новите държави и членки. И тук мисля отново за измененията пред предложени от моите колеги от Полша и от госпожа Иванова и съответните последствия, свързани с административната тежест и разходите. Групата ни подкрепи по-голямата част измененията, внесени от докладчика. Радваме се, че становището включва и някакъв елемент на гаранция, че ще има диалог с местното население и местните власти при осъществяването на новите проекти тъй като по този начин ще можем да разпръснем голяма част от страховете. Не подкрепяме компромиси 4 и 18.4. Вярно е, че има добавена стойност за пътниците, но ще има известни проблеми с прилагането на подобни системи, особено в контекста на тежката финансова ситуация в редица държави членки, но от сърце благодарим на господин Коферати за свършената от него работа. Благодаря ви. Не виждам други от докладчите в Сянка, които да са тук и други членове от комисията не са поискали думата. В такъв случай се обръщам към Европейската комисия и Генерална дирекция транспорт. Имате думата. Уважаема госпожо председател, от името на Европейската комисия бих искала да благодаря на докладчика и на членовете на тази комисия за отлично свършената от вас работа. Смятаме, че компромисните изменения, които предлагате, са напълно приемливи за нас. И те също така са плод на отличната работа на докладчика. Също така да похваля и работата по формулировката, свързана с крайните срокове. Ще ги предложим всъщност и на Комисията по транспорта, за да ги разгледа. Това въжи и за формулировката относно сътрудничеството между координаторите и властите в държавите членки. Тук също докладчика ви е свърши, свърши отлична работа. А относно компромисно изменение 10, е което беше обсъждано тук, ние сме съгласни с а, тази редакция при оценката на съотношението между стойност и цена на всеки един проект, ще вземем предвид и въздействието му в околната среда, така че нямаме проблеми с тази редакция на изменението. Но според нас това уточнение не е необходимо и може да бъде пропуснато. Като цяло искам отново да благодаря на господин Коферати за свършената от него работа в сътрудничество с всичките му колеги от тази комисия и голяма част от предложените някои изменения ще предложим на комисията по транспорта на парламента, за да продължат да работят по тях. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря на господин Коферати и на докладчиците в Асянка. Ще гласуваме доклада в нашата комисия ИМКО утре, на 11 октомври. Господин Коферати, имате думата. Исках само да добавя нещо. Разбира се, отбелязах си всички направени бележки от колегите. И това даже са неща, за които обикновенно съм се сещал и преди. Като цяло съм съгласен с повечето коментари. Съгласен съм с Оле Шмидт, когато споменава тенденцията ни за удължаване и на текстовете, вместо да се опитваме да ги упростяваме и да ги съкръщаваме. Да, това е вярно, има такава тенденция и всички трябва да се опитаме да направим нещо по въпроса. А, относно коментара на господин Шваб за изменение десето. изменението беше предложено всъщност от групата на Обединената левица. Затова и не съм го споменал. Аз лично също имам своята гледна точка по въпроса и затова не се опитвам да убеждавам никого тук. Но като цяло всъщност поделя мнението на Европейската комисия. Уточнението, което добавяме, е в насоката на работата, която вършим като цяло. Тоест, опитваме се да уточним какво точно представлява европейската добавена стойност, за която говорим през цялото време. Не смятам, че това уточнение по някакъв начин променя съществено съдържанието на текста и основната ни цел, а именно повишаване ефективността на системата, имайки предвид и социалната добавена стойност на транспортните системи. Това беше това на нашето уточнение. Искахме да доуточним какво разбираме под добавена стойност, без да променяме съдържанието на предложението на комисията и се радваме, че Европейската комисия е разбрала правилно нашето изменение. Понякога всъщност създавам впечатлението, че искаме да изменим нещо, а ние просто искаме да го доизясним. Председателката, благодаря ви, господин Коферати. Сега с това приключваме с точка 11 от дневния ред. Това е и последна точка от дневния ред за днес. Така закривам заседанието. Следващото ни заседание е утре сутрин. Започва в 9 часа. А сега продължаваме с заседанието на координаторите и давам председателството на Малком Харбор. Благодаря ви. Excellent chairmanship. No, I was a bit distant.